и наказанието беше наложено, след като бяха установени фактите. А сега преминаваме към гласуването. First, first, the Conference of Presidents has proposed to the House. съвет предлага на Европейския парламент мандатата на Комисията за данъчни постановления ТАКС 2 да бъде удължен до 2 август 2016 година. Има ли възражения? Няма такива. Приема се решението и сега вече му преминаваме към гласуването. И преминавам аз на румънски. Prima este libertatea de exprimare. Primul raport este libertatea. Започваме с а, свобода на изказване на мнение в Казахстан. Изменение пето по име на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Точка 12 от първоначалния текст. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение първо за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение трето. По на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме резолюцията като цяло за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към резолюцията за Египет и по-специално случаят на Джулио Реджени.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 Гласуваме цялата резолюция По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с резолюцията за Демократична република Конго. Изменение седмо. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Мисля, че същото мнозинство и се отхвърля. Изменение 2. За. Против въздържали се, приема се. Изменение четвърто. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 10 от първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение шесто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме резолюцията като цяло. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме нататък. доклада Десарнес за Тунис. По именно гласуване, начало на гласуването. Вотul este енкис. Край на гласуването. Адоптат. Приема се. Mai departe, мерджем на рапортул Преминаваме нататък. Доклада на госпожа Гростет, ветеринарно-медицински продукти. Тук имаме много изменения, които ще гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 49 за. Против? Въздържали се? Приема се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Проверяваме изменение 49. Край на гласуването. Приема се. Изменение 74. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването по трета част. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 291. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 77. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 297, начално гласу... за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменения 292 и 315 падат. 316 гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 първа част за. Против. Втора част. Втора част по именно гласуване. Начално гласуване. Отул este închis. adoptat o sută doisprezece pentru приема се изменение 112 за против въздържали се мисля че се отхвърля изменение 113 първа част за против въздържали се приема се втора част по именно гласуване начало на гласуването este închis. adoptat. prin apel nominal. Изменение 293 по именно гласуване, начало на гласуването. Este închis. Край на гласуването. Respins. Отхвърля се 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. 298 Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117. Не, нека да проверим. 298 Д. Начало на гласуването. ли сте анкис. Край на гласуването. Adoptat my mistake. Приема се. Грешката беше моя. Изменение 117, първа част за. Против. Въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване, начало на гласуването. Се Край на гласуването. Приема се. Изменение 127 за. Против въздържали се. Нека да проверим. Изменение 127, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 131 по именно гласуване, начало на гласуването. Някакъв проблем ли има? No. delay. I'll, I'll, I, shall, I shall keep a distance between the opening and the closing of the, of the vote. Ще изчаквам малко по-дълго, за да имате време да гласувате. No. This is not a delaying tactic. It's not a delaying. Това не е тактика за забавяне на темпото. Всеки от нас има да взима влак или да гони самолет, нали така? 131. Поименно гласуване, начало на гласуването. ли сте енкис? Край на гласуването. Отхвърля се. 299. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 300. Начало на гласуването. Край на гласуването. 135. Cine este pentru? Отхвърля се. Votul este închis. 318 prin vot nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Край на гласуването по 318. Отхвърля се. So, so, 318, 300, 319. 319. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Тул este închis. Край на гласуването. Инс. Отхвърля се. 312. За. Против. Въздържали се. Приема се. 137 пада. 138 за, против, въздържали се, приема се. 320 пада. 321 по именно гласуване. Начало на гласуването. Отул este închis. Край на гласуването. Респинс. 138. Cine este? Отхвърля се. 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. 322. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Votul este енкис. Край на гласуването. Отхвърля се. 138 за. Против въздържали се. Приема се. 138 втори път. За. Против. Въздържали се. Приема се. 140. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 144. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Сто моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се моя грешката, казва председателят. 150. 150. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 151 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 152 за. Против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 302 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 213 първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка по втора част на изменение 213. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 317 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 214. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 226 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 227 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 230 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Останалите две изменения 294 и 323 отпадат. 230 изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 294 и 108 отпадат. Кой е за 234 против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Моля, гласувайте електронно. Изменение 234. Край на гласуването. Приема се. 239. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 203. Кой е за? против, въздържали се, електронна проверка, изменение 303. Край на гласуването. Приема се. 248 отпада. 250 кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 304. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 253 отпада, 254 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 262. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 273. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 278 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Триста и пето. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 283. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 306 отпада. 307. Кой е за? Извинете по именно гласуване. Начало на гласуването. <clears throat> Край на гласуването. Отхвърля се. 308. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 309. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 310. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 290. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 6. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 311, кой е за, против, въздържали се, приема се. 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Приема се. 314 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 295. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 37 отпада. 296. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Предложението на комисията Госпожа Гростет има думата. Трябва да гласуваме предложението на комисията. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. А сега госпожа Гростет има думата. Благодаря, господин председател. Предлагам гласуването на проекто е, законодателната резолюция съгласно 61 е, да применим към е, преговори между институциите на базата на приятия мандат. I, I, I your... Ние трябва да гласуваме това предложение. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Танасеско. Ще дам думата на докладчика. Не, не искате думата. Добре, извинете. И така. Имаме блоково гласуване от 1 до 35 от комисията. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 12 изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 31. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията. Кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега давам думата на господин Танасеско. Господин председателю, предлагам гласуването на законодателната резолюция в съответствие с съответния член от правилника за междуинституционални преговори съгласно мандата. По именно гласуване, кой е за, край на гласуването. Да. Приема се. Преминаваме към гласуването на приложение за резолюция Проспираща економика. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се втора част. Кой е за? Всъщност, извинете, втората част отпада. Второ изменение. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се.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 15 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се 19 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се 26 първа част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се втора част за. Против? Въздържали се. Електронна проверка. Втора част на 26 параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 32. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 36, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. А. За. Против, въздържали се, приема се. Б. За. Против, въздържали се, Приема се. С. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. Д. Първа част. За. Против, въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против, въздържали се. Отхвърля се. Резолюцията като цяло. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се.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 Приема се. 16. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. raportul privind fosta republică iugoslava a macedoniei.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 2. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение за. Против? въздържали се, приема се. Проверка, изменение 7, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Параграф 32, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, изменение пето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение за. Извинете. Извинете. Трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 14-то изменение, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 ти параграф. Първоначален текст. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. Първа част за против, въздържали се, отхвърля се. Втора част отпада. 48 точка, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. 17 иде по именно гласуване, кой е за? Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. С е първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Г. Първа част за, против, въздържали се, Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Резолюцията като цяло. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. It was more than evident. Повече от очевидно беше. Вотът е deschis. Моля, гласувайте. Не чухте превод от румънски. Моля, гласувайте, казах. Край на гласуването. Имаше малка разлика, която не се вижда оттам. Продължаваме. Доклада за Черна гора. Шесто изменение за. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Осмо изменение за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто и седмо изменение за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверка по четвърто и седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Аз греших, казва председателя. Трябва да си почистя очилата. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пет. За. Против? Въздържали се? Приема се. 10 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 33. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Местен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Ковачев, имате думата. Бих искал от НП да а, включа устно изменение към първа част след първото изречение. Съжалява за външния натиск върху Черна гора и така нататък. Благодаря ви. Um, Има ли някой, който да е против това изменение? Няма. 40 колеги са против изменението. Съжалявам. Първоначалният текст на 3. Кой е за, против? Раздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, Раздържали се, приема се. 11 за, против, Втора част на трето изменение. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Не се чу, не беше на микрофон. 11-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Две. Първоначален текст. Резолюцията като цяло за, против, въздържали се, приема се. Domnul, uh, am primit un, am primit un amendament de compromis. Получих Компромисно изменение от господин Гвалтиери. Доста късно. Ще а, е, ви попитам, вие против ли сте изменението, изпратено от господин Гвалтиери? Няма възражение. Следователно гласуваме по първо изменение за, против, възражали се, приема се. едно съобщение. Имаше искане за разделен власт по 50, но то беше оттеглено и а, няма да гласуваме. 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 66. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Гласуване за резолюцията като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Колеги, putem trece la... Дами и господа, преминаваме към обясненията на вота. Ако искате да продължите разговорите си, имайте предвид, че започваме с обясненията на вод.